Good morning, uh, good morning, colleagues. Um, and... Добро утро, колеги. Искам да благодаря на колегите, които успяха да дойдат на време. Съжалявам за вас, че малко закъсняваме с началото на заседанието. Наистина много ви благодаря за това, за, онези от вас, които са на време. Втора точка – езиковият режим, датски, хрватски, ирландски, латвийски, малтийски, словашки не са на разположение днес. Имаме допълнение една в препоръките на координаторите, която беше одобрена, а именно решението съгласно писмената процедура на 15 ноември една, едно извънредно заседание на комисиите Либе и ЕКО всъщност ще имат заседание на 1 декември по законодателния акт за прането на пари. Това е препоръката, а, която искам да съобщя пред вас тази сутрин. И това е прието решение и препоръка на координаторите. И е също може да бъде а, приета от нашата комисия, съгласно а, правило 2.5. По точка 7, може би си спомняте, имахме делегация а, в а, Ливан от 19 до 22 септември. Докладът е разпратен до всички членове на нашата комисия по електронен път. Тази делегация, това посещение, съвпада изключително много с нашата е, същност на работа, темите, които, по темите, които работим, обежище, миграция и така нататък. Е, от тези страни е, до е, Ливан идват много беженци при нас. Освен това, ние Работим си с комисията, която изготвя, публикува съобщения за изграждане на партньорство с тези страни, както и с Ливан. Доклада на колегата Верджия е също е, много интересен. Справяне с мигрантската криза и с беженците. Същността на нашето посещение беше наистина да разгледаме въпросите, спешността в тази страна. Това е много малка страна, която приема огромен брой мигранти и беженци и успява по някакъв начин да се справи. Ние разгледахме различни практически въпроси и всички членове на делегацията имат възможност да се изкажат по доклада от посещението. Ако няма, разбира се, изказвания, аз ще продължа, но ако желаете, разбира се, може да кажете няколко думи. Основното, което бих искал да кажа е следното. Това посещение беше а, много интензивно, а, практически насочено, изключително натоварено, каза, както казах. Ние работихме не само с НПО-тата, но и с, разговаряхме с самите беженци, които ще бъдат презаселени в държави членки, както и в Норвегия. Разгледахме, разбира се, много внимателно и а, броя на беженците а, в Ливан. Ливан е беженска страна, която приема много беженци. Разбрахме а, мащаба на натиска, беженския натиск там. Има голяма част сирийско население в Ливан, както и други беженци. И честно казано, основните въпроси беше, един от основните въпроси беше също така различията в броя на беженците от различните зони и как те ще бъдат разпределени в Европейския съюз. Знаем вече как заявленията от страна на Швеция и на Германия и Австрия. Те приеха вече голям брой беженци и е голяма натиска върху тези страни за приемането на повече беженци. Що се отнася до някои практически въпроси, имайки предвид нашата законодателна дейност, мога да кажа, че ние разгледахме а, програмата и политиката за презаселване. Контекста е доста сложен. Дадохме си сметка за това. И проблемите са сериозни на място. Както казах, посещението беше много а, важно. Видяхме, че е, спешно трябва да се вземе една цялостна обща политика за презаселване и да се а, продължи задълбочи партньорството с Ливан. Както и разбира се да задълбочим партньорството с различни НПО и с ООН. Мисля, че всички тези разговори бяха а, много полезни. Както казах, нямахме никакви почивки, много натоварена беше програмата. Имахме представители също така от Комисията по бюджетен контрол, които ни пос... съпъстваха също така и а, до Йордания. Те също желаяха да разберат какъв е приноса на Европейския съюз в целия този регион. Има преди помощта, която се използва, се изпраща до този регион. Ние, разбира се, посетихме парламента, Ливанския парламент, както и в Йордания. Както казах, е, в посещението участваха не само членове на нашата комисия, но и бюджетния контрол. И е, всъщност е, ясно е за всички нас, че Европейския съюз изпраща голяма помощ до, целия регион. Това е всичко, което ще кажа. Искам да попитам още веднъж членовете, ако желаят да кажат нещо. Франк, добре, първо Франк, а след това Томас. Имаш думата. Благодаря, Клод. Ами това, което ти каза, наистина съответства, разбира се, на общото усещане на цялата делегация. Аз лично за първи път посетих тази страна, видях беженци. Когато за последния път, преди няколко години, бях в Сирия, тя беше все още цялостна държава. Е, тя още си е там. Виждаме, видяхме също голям брой палестински беженци също в Ливан. Доста от тях а, са доста в несигурна ситуация. Видяхме сирийските беженци 1,1 милиона регистрирани беженци. Е, също времено знаем, че всъщност има страшно много беженци по границата с Сирия, които не са регистрирани и границата не е запечатана, така да се каже. Тоест, потоците са в двете посоки. Така че трудно, много трудно, много трудно може да се разбере цялата а, а, картина. А, Ливан е много малка страна, 10 000 квадратни километра. Това е една трета от Белгия, представете си. Много малка страна. И почти всеки всеки четвърти човек на територията на Ливан е беженец, даже може би и повече. И разбира се, това е а, натиска върху а, а, е, образователната система, енергетиката, здравното, а, медицински грижи, е, енергоснабдяване и така нататък. Ситуацията е наистина повече от спешна. И Ливан има проблеми също така и с институционната си архитектура. В момента не се задвижват нещата, което е много добър сигнал. Широка коалиция в момента е на лице, която избра президент и ще номинира министър-председател. И това са ежедневните политически въпроси, политически въпроси, всичко това трябва, разбира се, да се разбере много добре. И ние се надяваме, че ще проработи политическия модел там. И не бива да забравяме, че всъщност за сирийците има е, една друга страна, която е, е, е Европейския съюз, това е Кипър. Много близо. Само да се премине морето. И ако нещо драматично се случи, ливански християни ни казаха, че те няма да останат там. А ако страната експлодира и кой знае какво стане, просто а, излезе от релси. Ние желаем обаче да си съдействаме с тази страна. Факт е, че те очакват не само пари, те очакват, разбира се, много пари, просто е, е, да е, защото в Ливан все още не са гласували официално бюджета. Тоест, липсва президент все още, липсва министър-председател, така че нуждаят се от бюджетна помощ. И трудно може да бъде канализирана тази сума. Но въпреки това, дори да няма бюджетна помощ, която без това казвам, че е, е необходима, трябва всъщност да се подпомогнат самите ливанци, да се подпомогнат и бежанците, които са огромен, огромен брой в Ливан. Семействата, с които разговаряхме, те ще бъдат разпределени във Франция, в Норвегия и така нататък. Това са индивидуални случаи. И в Ливан се очаква около няколко стотици хиляди да бъдат разселени в Европейския съюз което обаче не е предвидено в Европейската програма, Европейския дневен ред. Аз съм един от тези, е, които смятат, че няма е, беженски риск от Турция. От Турция. Не защото е, президент Ер, Ертоган се нужда от милиони беженци. В източната е, е, част на Турция, това е тяхната политика, тяхната практика. Ние го видяхме това нещо. И това е очевидно за ФБР, но ще, ще възникне ливанския въпрос, ако нещо се случи в тази страна. И наистина много ми се иска, ако приключи институционалния, институционалния процес там, да има президент и министър-председател, наистина ние да се ангажираме с тях много повече, отколкото до сега е, е факт и просто да им изпратим послание, че ние желаем да поемем повече хора от тях, защото ако не го направим, и ако допуснем, че е, сирийската е, е войната в Сирия няма да свърши скоро, което най-вероятно ще е така, така че, Иливан, дори и да имат функциониращи е, институции или наполовина функциониращи институции, ситуацията въпреки това ще остане много, много нестабилна и може да е, се е, стигне да експлодира. Това е. Да, благодаря, Франк. Много трудно е наистина да се общи ситуацията в една толкова малка а, страна. Е. За мен емоционално беше дори много трудно. Толкова малка държава, която, върху която са упражнени три нива на натиск. Сирийската емиграция, а, миграция, която е огромна, а, ливанската миграция. Ние видяхме, отпустихме техния парламент. Това са достойни хора. И от друга страна, е, изключителните нива на европейска помощ, наистина трябва да сме благодарни за това и трябва да си дадем сметка. Искам да питам колегите от другия коми... комисия. Искате ли да добавите нещо? Да, само да добавя няколко интересни неща. Последните три месеца аз посетих и шест страни Малта, Италия, по-конкретно в Сицилия Ливан посетих, Йордания, Турция и Азербайджан. Бих искал да сравня тези шест страни. Повечето от нас критикуват Турция за много неща, но аз никога не съм виждала толкова отлично организирана помощ за беженците, както видях в Турция. Ако сравним Ливан, Турция, Йордания, Ливан, бих казал, е всъщност най-ужасна ситуацията. Ситуацията не е стабилна, много проблеми има. проблеми за потенциални туристични а, атаки, има палестински а, беженци, като Фатах и други. Много проблеми. Йордания. Йордания Организацията е по-добра. Там наистина има огромни, огромни лагери в беженски лагери. Ние посетихме един такъв, така че има... Те, тези хора са бедни, те нямат пари, нямат електричество, но въпреки това те живеят там. В Търция ситуацията е по-различна. 9% от беженците са в беженски лагери а останалите в къщи, в общините, в общности. хуманитарната помощ е много добре организирана, турските власти работят с НПО. Така е, по принцип има проблем с демокрацията в Турция, но моля ви, не бива да критикуваме Турция за хуманитарната помощ. Много важно е да се види тази разлика между тези три страни конкретно. конкретно за Ливан, аз бях определен да участвам във вашата делегация в тази а, двудневна а, делегация, това посещение. Ситуацията в Ливан е доста специална. През последните 6 години да погледнем и историята на тази страна – те се сблъскват с редица проблеми, социални. От малка страна с огромен брой беженци. Въпреки това, те чудесно се справят. И ние трябва да ги подкрепяме. Трите страни – Ливан, Йордания и Турция. Стабилността в тези страни, на тези страни е много важна – не само да даваме пари за беженци, но би следвало да подпомогнем да стабилизираме тези страни против тероризъм и радикализъм. Когато разговаряхме с хора от представители на правителството, представители на ОНН, те споделиха колко много сериозни са проблемите с, е, с радикализацията на хората в тези страни. С това трябва да се борим. Имам предвид от, от страна на армията на ИДИЛ. И аз лично се гордея, че Европейският съюз подпомага до такава сериозна степен с тези страни. Ако някой критикува Европейския съюз, бих искал да го изпратя до този е, беженски лагер и да види реалността. Кой е най-големия донор на хуманитарна помощ в тази страна? Никой друг освен Европейския съюз и държавите членки. Uh, Това беше ясно. Франк ясно каза. Къде беше много ясно да кажете, че помощта от Европейския съюз е голяма, но трудното е, е взаимодействието, когато говорим за презаселване, преместване, защото хората са много и е невероятно, когато виждаме как тези страни са буквално преобразени от този наплив на население. Това е проблема. При все това трябва да кажа, че винаги съм впечатлен как членовете на тази комисия показват опит, познания и конкретно в този случай се, се е, опитват да говорят за презаселването, за законодателството. И по този начин този опит беше представен и в делегацията и беше ясно и от посещенията в Ливан и Йордания. Така че мисля, че всичко беше доста ясно. В известна степен потвърдихме неща, които вече знаехме, но те станаха ясни. И както каза Франк Енгел, нещата са се променили, включително и в Турция. Така че благодаря ви за тази обратна връзка и съм убеден, че персонала също ще ни докладва по двата доклада, доклада на госпожа Вержия. Ние подкрепяме презаселването, което е много важно за дискусията. Благодаря ви много, колеги. Дали сме готови? Сега стигаме до следващата точка, която е младежките изслушвания, свързани с срещата на Европейската младеж. Колеги, ще говоря направо, и честно. Младите хора, които са поканени, е, са тук, е, но членовете на парламента, които трябва да участват, не са тук. Така че е, подхождам прямо. Ще подложа търпението на членовете на парламента, които вече са тук, има някои от тях, но трябва да изчакаме още няколко. Очакваме още петима от членовете, ако може и персонал да ни помогне да се свърже с тях, защото е много важно те да присъстват. Ah, um, here is the pronunciation of the names. Colleagues, sorry, uh, I don't want to leave everyone uh, hanging. Just um, again, if we just have a break of five minutes. ще направим една 5-минутна пауза, докато изчакаме останалите членове да дойдат тук за срещата на Европейската младеж. Това ще е срока след 5 минути. Томас? Можете да се върнете след малко коментар на, отговор на коментар извън микрофон. Свободен сте да излезете. No, it's a it's a it's an English military term for you, you may go. This has all been translated, by the way. Sorry. Um, Ще помоля господин Коелио и господин Лопес Агиля, Агилар да започнат, защото вашите колеги още не са тук, но Франк като е тук, всичко може да се свърши. Um, uh, колеги, благодаря. Благодаря на членовете, които са тук. Трябва да започваме сега, защото сме с натоварена програма. Искам да пожелая с добре дошли на младите хора, които са тук в дъното на залата. Те са за срещата на Европейската младеж през 2016 година, която се проведе през май тази година в Страсбург. За да ви дам повече информация, ще кажа, че Европе... срещата на европейската младеж се проведе за втори път през май месец. На нея участваха 7500 млади хора от Европа и те обсъждаха идеите си за една по-добра идея, в парламента в Страсбург. Те представиха идеите си на членовете на Европейския парламент. Така че виждате, събитието е доста мащабно, с над 7000 участници. То предполагаше голяма координация на участващите млади хора. И днешното събитие е част от е, е, това успешно събитие с е, на което присъстваха 10 комисии през октомври и ноември. Тези изслушвания позволяват на младите хора да имат влияние върху бъдещата програма на Европейския съюз, както и да допринесат за положителни промени. Целта е и да се представят техните идеи, но също така членовете на парламента, в нашия случай членовете на комисията Либе, да реагират на техните идеи. На платформата до мен са трима млади участници в срещата за тази година. Те са наречени така е, предоставящи идеи, а членовете на парламента са получателите на идеи. И е, представителите идеи ще представят по две идеи всеки, след което членовете на парламента ще коментират спонтанно по представените така идеи. В днешното заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще разгледаме някои важни въпроси. Знаем, че те са много важни за всички вас, като членове на Комисията Либе и Европейския парламент. Първата тема е антирадикализацията. Втората, бъдещето на регламента за обежище, Европейски регламент за обежище. И третата тема е обща европейска система за законна миграция. Членовете на парламента и младите хора могат да участват в дебата чрез социалните мрежи с хаштаг AI 2016 аз няма да мога да участвам, защото трябва да председателствам заседанието. И така, хаштаг I 2016. Сега за мен е голямо удоволствие да представя младите хора, които ще представят идеи днес. На първо място Нур Машала – който е част от глобалната платформа за, на сирийски студенти. На нея сирийски студенти имат възможност да завършат образованието си, най-вече в Португалия. Ще представя всеки от ораторите. Втората участничка е Кира Кьотке от Хамбург, Германия. През 2014 година тя бе определена в делегацията си за международната сесия на Европейския младежки парламент, след като участва в регионалната конференция за подбор за събитието в Германия, както и по-късно на международния форум на младеща, провел се в Армения. Тя завършва право в Хумболтския университет в Берлин през 2015 година. И Последната представяща идея е Ана Чуча, която е трети курс студент по политология в Загреб, Харватия. Тя е активен доброволец и активист в редица младежки организации, студентски клуб в университета по политология, Център за изследвания на мира и тя работи като доброволец в беженски лагери по Балканския път. Благодаря ви за това, че сте тук и ще започнем първо с първата тема, а именно антирадикализацията. Сега малко сложна е системата ни на работа. Ще дам думата първо на Кира Кьотке. Тя ще говори за две минути точно. Втората идея, също две минути ще бъде представена след това. Господин Лопес Агилар ще коментира след това, отново за две минути. Кира, заповядайте, имате две минути. Бих препоръчала на Европейския парламент да създаде една европейска киберсила, за да се бори срещу пропагандата по интернет. Чрез тази специализирана група Европейския съюз ще може да се пребори по трансграни... с трансграничния характер на киберпрестъпността. Тази група трябва да бъде институция свързана с Центъра за киберпрестъпления. Тя ще може да затваря веб страници, които разпространяват пропаганда пропаганда. И това трябва да е ефективно. За това е необходима промяна в закона, за да може да се проследяват публикуващите съдържание до IP адресите. Трябва да могат да се затварят веб страници, но също така да се позволи наказателно преследване за тези деяния. Страници като Facebook, YouTube и Twitter трябва да бъдат задължени от Европейския съюз да сътрудничат в борбата срещу пропагандата и заличаването на такова съдържание. Ново законодателство, с което този център ще открива платформите, също ще е необходимо. Ако започне е такава сила да работи, тя трябва да прави кампании за повишаване на осведомеността, което е, става чрез е, заместване на пропагандни материали на платформите с видеоматериали, обясняващи опас... опасностите от радикализирани групи. Разбира се, това крие риск от по-сериозни негативни нагласи към правителството, но намаляването на пропагандата по интернет може да спаси много млади хора от това те да бъдат радикализирани. Благодаря. Председателя, благодаря. Чудесно. И ви поздравявам за това, че се спазихте е, времето. Бихте ли искали да бъдете член на парламента в тази връзка? Благодаря. Ана сега има думата. Тя ще представи своята идея. Заповядайте. Благодаря за да се предотврати сегрегацията и да се засили чувството за съпричастност, смятам, че мигрантите трябва да участват в гражданското общество и демократичния живот на обществата. Аз имам опит с работа с бежанци в моята страна и знам, че е много важно те да имат усещането, че не живеят в едно чуждо общество, че те са част от това общество. Ето защо предложението ми се основава на факта, че интеграцията не е еднопосочна улица. Трябва трябва и двете страни да поработят сериозно. Е, смятаме, че интеграцията става чрез приобщаване на хората, така че беженците и мигрантите трябва да участват в е, организации, като организации за жилищно настаняване, граждански инициативи и други. Един пример е организация, изградена както от участници от местната общност, така и от бежанците. Тя е за жилищно настаняване и е, по този начин се е, показва, че интеграцията е възможен процес. Европейския съюз трябва да възнаграждава и финансира такива практики посредством Европейския социален фонд. На следващо време трябва да насърчим мигрантите и бежанците да е, се кандидатират за позиции, и в общинските съвети и други представителни органи. Това ще е един чудесен пример за интеграция, както за тях, така и за Европейския съюз. Сега давам думата на члена на парламента, който ще реагира. Благодаря, господин председател. Благодаря на Кира и на Ана. Ако искате реакция, мога да ви подкрепя с две ръце. Ние сме тук за да споделим вашето мнение и всъщност можем да ви подкрепим. Трябва да кажа, че имаме много общо с, с вас по отношение на логиката която изложихте, за да се приборим с това ново предизвикателство радикализацията, защото тук става въпрос за валоризиране на насилието и на злото. Затова е необходимо много голямо нормотворчество, за да се преборим с явлението радикализация, съществуващо сред нас. Това не е нещо, което сме привнесли от чужбина. Това е нещо, което се е култивирало тук, при нас и може би поради от дефектите и недостатъците на нашия европейски социален модел, който силно се влуши поради нарастващите неравенства. Може би това е причината за радикализацията. И за да можем да се справим с правния аспект на нещата, ще е необходима много енергия и увереност. Както и воля, за да се преборим с тези гиганти в интернет, за да могат те да ни помагат. Фейсбук, YouTube, вие ги споменахте, защото там има валоризиране на насилието, което а, дава още повече сила на онези, които изразяват насилието и недоволството си по този начин. Така че, за да се справим с това предизвикателство, трябва да гледаме на сериозно на правните последици на борбата срещу езика на омразата и политиката на страха. Това ще е едно начинание, което, в което трябва да участват много поколения и затова много се радвам, че младите поколения, представени тук на срещата на Европейската младеж, участват толкова активно и искат да се повиши осведомеността на нас, членове на Европейския парламент, като нормотворци, за необходимостта да се борим срещу езика на омразда и политика на омразда. Благодаря. Втора реакция от е, евродепутат Ева Шойди. Две минути, моля. Good morning. Добро утро на всички и особено на теб, Кира, и на вас, Кира Яна. Впечатлена съм от а, е, вашата съпричастност и желанието ви да подобрите борбата срещу разпространяването на радикализацията по интернет и да улесните интеграцията на мигрантите. Прави сте, трябва да се борим а, срещу пропагандата в интернет. Ние вече работим а, по една директива, която ще бъде гласувана след няколко дни където тази борба е сложена на първо място, но също така се нуждаем, а вие трябва да разберете, че се нуждаем от много силни гаранции, защото когато искате да заличите съдържанието на страниците, съдържащи пропаганда, трябва да сме сигурни, че не не елиминираме и съпротивът, не, не елиминираме свободата на изкъса така че трябва да трябва да запазим свободата на словото и свободата на съзнанието, да намерим един среден начин а, за защита. Това също е изключително важно. Така че имаме възможност да се обърнем към един съд, който предварително да а, а, постанови страницата, ако е, е заличена погрешно. Имаме известни тревоги <clears throat> относно косвените провокации е, и това е залегнало в новата директива, тъй като и там може да се отиде много далеч. И трябва да внимаваме да не изложим е, хора, които предоставят софтуер или преводачи на някаква криминализация. Но това е бъдеще и ние сме сигурни, абсолютно сигурни, че сме се посветили да се борим срещу интернет-пропагандата по радикализация която насъсква радикализация. Искам сега да кажа, че Интегрирането на беженците е много важен въпрос. Ние работим и по него. Мисля, че най-важното нещо е те да имат достъп до работа, да могат да работят. Това днес е основният проблем, защото те обикновено чакат дълго, за да получат работа на, работ, на пазара на труда. Това е вероятно най-важният елемент за интегрирането, но вие сте прави, че трябва да участват и в местни съвети, в дебата. Това е много важно. И аз ще си го отбележа за себе си. Благодаря. Благодаря, Ива. Сега ще помоля и Кира и Ана да реагират на казаното от евродепутатите. Започвам с Кира. Първо благодаря на всички, че ни слушахте. Оценявам а, това, че споделяте нашите становища. А, за, а, също отбелязвате конфликта, конфликта между свободата на словото и пропагандата. И днес, в днешното време, е много трудно да поставиш разделната линия между един опасен, а, опасно съдържание и просто едно изразяване на мнение. Така че ние не бива да постановяваме забрани на хората, а трябва да е, е, най-вече да е, обезопасим ползвателите на интернет от такава пропаганда и виждам, че вие също търсите компромис. Благодаря. Благодаря за коментарите ви. Съгласна съм с това, което казахте, че радикализацията не е нещо, което внасяме отвън или се случва вътре в нашето общество и че сме обременени с този проблем. А, също така бих искал да ви благодаря за разбирането за това как, колко е важна интеграцията и да подчертая, че всички трябва да направим всичко по силите си а, за интегрирането и на беженците, и на мигрантите, защото ние сме Европейски съюз и ние трябва да покажем знак за единство. Благодаря. Благодаря, Ана. Минаваме към втора точка. бъдещето на регламента за даване на убежище. Точка трета ще бъде разработена от Мишала. Благодаря. Две минути. Благодаря много. Благодаря на Европейския парламент за това, че ме покани. Щастлив съм да видя тук пак млади хора, както беше и в Страсбург за преди да е, започна. Аз си давам сметка, че времето ми е малко, но трябва да спомена тук нещо. Не мога да продължа да говоря без да спомена Алепо, защото е родният ми град и той е, представляе символ не само на е, сирийците, но това е едно от най-старите места в света и ние го губим всеки ден. Хората страдат там стотици хиляди хора са изложени на страдания. Никой не прави нищо. Аз не искам да обвинявам никого, но се чувствам безполезен. Знам, че всички се опитвате да направите каквото е възможно, но тези, които са на власт, не искат да, като че ли да променят нищо. Затова, моля ви, напомняйте на хората за Алепо, защото Алепо хората там имат само нас. Благодаря. Бих предложил че системата се нуждае от нов механизъм за по-голяма ефективност. И като започнем от споменаването, когато една държава получи голям брой молби, които не съответстват на размера на страната, ние тук трябва да разпределим тези апликации и трябва да има такова разпределение за всяка страна и да вземем предвид две е, елемента – големина и желание. Ние не можем да насилваме страната да получава апликации за пренасочване на беженците. Но ако една страна откаже да бъде част от процеса, трябва поне а, тя да се покаже, някак, покаже някаква солидарност с съвета. Тази система а, е направена така, че да разгледа всяка молба, но не, гарин, не гарантира устойчивост а, на регламента за даване на убежище, а, а, дава на голяма тежест, която се понася от страните на предната линия, като Италия и другия. И една криза поражда друга криза. Благодаря. И идея втора от Кира Пак, моля. Искам да ви предложа система за даване на обежище с солидарност. Началната точка е, че помощта е задължение, но има две опции за това задължение. Първо, да дадем убежище на търсещите убежище и след това да ги защитим и да ги интегрираме в страната. Второ, да дадем финансова и хуманитарна помощ на страните на външните граници на Европейския съюз, като Гърция, Италия и Малта. Третата опция е да дадем финансова помощ на Обединените нации и на Агенцията за беженците, която да предостави помощ на Ливан а, и Турция, за да, се помож, помог, да им се помогне да създадат а, лагери за бежанци и да осигурят образование за хората, за децата. И четвърто, в страните по происход трябва да се работи за преодоляване на причините за а, това, че хората бягат, т.е. създаване на работни места. Всичко това трябва да създаде по, ще създаде по-човешки начин и ще бъде една, един поптик за решаване на проблемите на беженците. Всяка държава членка има шанс да реши по какъв начин да помогне, а обема на помощта е, трябва да бъде пропорционален на населението. Казва се ясно, че солидарността не е избор и че всяка всяка държава трябва да сътрудничи на едно ниво, което е по силите и системата да създава една задължение за участие на всички държави, а също така да им даде възможност да създават различни видове помощ за беженците от страната на происход до страната, където те търсят убежище. Благодаря, Кира. Пропускаме Сега отиваме към точка 6. Първата реакция към идеите на двамата младежи. евродепутат номер 4. Карлос, моля. Благодаря, господин председателю. Първо, неко да подчертая важността на тази инициатива. Много е важно да подкрепим младите в такава инициатива и да имаме диалог с тях благодарение на тях двамата и на техните идеи. Аз знам, че вече имаме шанс имахме шанс да ги каним да присъстват. Това беше миналата, миналото лято в един университет. И ако ми позволите, искам да а, споделя всичко, което казахте, а, така емоционално за Алепо. Ние споделяме с вас вашите чувства. Съгласен съм, с всичко, което казахте двамата и мисля, че а, господин Юнкер, председателя на Европейската комисия, също ще се съгласи, защото в той, словото си за Съюза миналата година а, той а, го каза това, че а, липсва а, единство в този съюз. А вие говорихте а, точно за това, за солидарност а, и че нищо, нещо липсва. Това трябва ясно да се каже. Имаме нужда да повишим нивото на, на правна, правните а, основания и да създадем една система за укрепване на а, а, Европейската агенция за беженците. Should... Това означава, че трябва да приложим а, цялата наша правна система в регламента, ние, който сега обсъждаме, се опитваме да видим какъв вид а, принуда, система на принуда можем да приложим за тези държави членки. Моето мнение е, че тези държави членки, които не приемат беженци, не бива да се възползват от никакви а, облаги. Имаме в, такава система в Шенген и трябва, имаме санкции в тази система и трябва да ги прилагаме. Прав сте, независимо от механизма, който създаваме, трябва основното нещо да бъде принуда за участие на държавите членки. Благодаря. Много благодаря, Карлос. Сега имаме второ изказване от член на парламента, номер 5. Сесил Кянгри. Сесил, имаш думата. Много ви много благодаря. Искам да благодаря на младите хора. Явно има технически проблеми, извинявайте. Okay. Е, Сега всички са сложили вече слушалки. Искам да благодаря най-сърдечно на младежите, които толкова ясно и открито споделиха своите идеи. Това е много важно за нас. За да видим какво можем да направим ние. Можем ли да намерим отговор на тези въпроси? И в тази връзка искам да се спра на, един, на една важна тема – солидарността. Не можем да бъдем много гъвкави спрямо солидарността. Това е една идея, която а, носи със себе си и правни ангажименти, заложени и уредени в нашите договори ние винаги трябва да действаме солидарно, както и по отношение на беженските потоци. Тоест, само с общи усилия трябва да дадем отговор. Не може да се отегли нито една страна. Така че член 80 гласи солидарност и справедливо разпределяне на отговорността. Ние трябва да изпълним нашето задължение. Благодаря се, си оказа председателят. А не Гомес има думата сега. Две минути. Благодаря на Нур и на Кира за вашите толкова същностни и конкретни предложения. И разбира се, работим по тези теми. Ние, например, работим по прегледа на Дъблинския регламент. Но както казаха и колегите, много важна е идеята за солидарност и споделяне. Въпросът е това да се случи на практика. Затова смятам, че трябва да подсилим Европейската агенция за обежище, за да може тя да си върши работата. По-силно. Особено да подкрепим националните органи, които не разполагат с капацитет, както видяхме в Гърция. Системата е доста разпокъсана към момента. Кошмар е! Трябва да заработи тази система. Виждаме колко трудно а, работи а, процедурата по презаселване. Тази процедура беше прията. И трябва действително namely in processing the, the asylum applications, is central. И разбира се, както каза и колегата, не бива да забравяме санкциите, предвидени в шенгенската рамка за тези страни, които не желаят да приемат беженци. И това е предложение на комисията и смятам, че то трябва да може да бъде още по-засилено. Тези, които не желаят да а, приемат е, беженци, трябва да плащат повече на онези, които приемат е, беженците и нашите структурни фондове. Или всъщност е, трябва да бъдат приспаднати сумите, които тези страни получават от структурните фондове. Така че има различни а, мерки, за да разберат хората какво означава солидарност. Освен това, искам да отбележа колко е важно да бъдат подпомагани националните компетентни органи, които работят с беженците, които обработват техните заявления. Вие сте сириец, казахте, Нора. Напълно съм съгласна с това, което вие казахте. Нашата помощ за хората от Алепа. Потоците от беженци не прекъсват, ще се увеличават защото кръвопролитията в такъв древен град като Алепо продължават и в други градове. Вие сте в Португалия сега. Аз съм също оттам и аз съм председател на програмата, която подпомага сирийски студенти в а, а, а, Португалия. Мога да ви кажа колко трудно, каква е огромна бюрокрацията, за да се обединят деца с техните майки, техните семейства. Защо не се случва това? обединяването на семейства е много важен въпрос, за да могат хората наистина да бъдат интегрирани в чуждата страна. И нашите страни наистина са заинтересовани, би трябвало да бъдат заинтересовани от събирането на семейства, защото именно това е едно от средствата, за да се не се стига до радикализация. Много азиди, например, в Гърция са разединени. Трябва да се срамуваме от това защото всъщност ние изтласкваме хората а, в маргинализация и там те преминават към престъпните структури. Семействата трябва да бъдат събрани. Това е важно за тях и за нас. Много ви благодаря за това изказване. Нора и Кира, имате възможност сега да реагирате на казаното от депутатите. Да, благодаря. Искам да благодаря на господин Карлос да, за мен беше удоволствие а, да присъствам на това събитие, да се срещна с други младежи, да споделям идеи, да обсъдим бъдещето на Европа. Мисля, че идеите са ни сходни относно системата от Дъблин. Особено преди тя да заработи. Сега обаче кризата е нова, процесът е нов. И трябва да видим как да се справим с кризата. Благодаря за вашето изказване, което съвпада наистина с моите размишления. Към госпожа Гомеш, искам да ви благодаря за това, че сме на едно мнение. Съгласен съм с вас. Аз също имах проблеми да се свържа с моето семейство, да се обединим. Аз чак сега мога да следвам. Две години нямах възможност наистина да се успокоя и да следвам нормално, защото през цялото време аз бях в мислите си с майка ми и с сестра ми. това се отразяваше на моето следване, на, на моите социални контакти. Така че това, съм, това е много важен елемент. Трябва да работим за обединяването на семейства. Знам, че има бюрокрация. Бюрокрацията утежнява понякога нещата, но ние можем да я подобрим. Благодаря ви. Ира, имате думата. Да, благодаря ви. Искам и аз да благодаря за вашето изказване, за това, че казахте колко е важна идеята за солидарност, че се нуждаем повече от нея. И че не всички страни е, желаят да я проявят, но трябва да създадем система за тези, които нямат възможност да приемат е, е, беженци, и те могат да направят нещо друго, за да изпълнят все пак наложените условия. Що се отнася до регламента за обежищата, трябва да се отчете и проблема с радикализацията защото именно точно а, беженците са уязвими на радикализация. Благодаря, Кира. Нека да минем към следващата тема, а именно общата европейска система на обежище за справяне с законовата ли миграция. Ана, имате думата. Моята идея е, Европейската система за признаване на квалификациите, уменията трябва наистина да бъде а, да влезе в сила и всички да я ползват. А беженците трябва по законен начин и безопасно да пристигат държавите членки, защото всяка държава членка има различни правила за спрямо мигрантите. Хубаво е обаче да се въведат унифицирани единни визи, а, както, както и а, разрешителни за, за работа като се спазват общите критерии. Тази система ще реши огромен проблем, появяващ се в държавите членки, които, проблем, който не позволява на мигрантите да работят, да влязат на пазара на труда. Визите за работа трябва да отчитат уменията и квалификациите на съответните иммигранти и съответно да се прецени тези умения и квалификации в коя страна са необходими. И ако е необходимо да се предлага преквалификация или допълнителна квалификация а, в конкретната европейска държава членка и това да се обвърже с предходния трудов а, ам, стаж и опит, така че мигрант е максимално бързо да бъде интегриран в националния пазар на труда. Държавите членки могат да а, е, изградят а, е, е, програми за езикови курсове тези езикови курсове могат да бъдат съфинансирани от държавите членки и те да бъдат съществен част и начин за придобиване на виза за работа. След като бъдат признати уменията и квалификацията и след като бъде научен езика, нищо не може да попречи на мигрантите да бъдат а, важен елемент и съставна част от съответното общество. Благодаря ви. Моля ви, Кири... Нора, имате думата. Искам да окоръжа Европейския парламент да обърне внимание на младите хора, особено тези, които не са имали шанс за образование. Така че, когато те кандидатстват за виза в Европа, те да имат възможност да завършат своето образование. И днес, и утре, и след време, тези хора ще, имат, ще бъдат образовани, защото всяка една страна се нуждае от специалисти. И тези хора могат да бъдат от помощ, само ако техните умения и квалификации бидат, бъдат признати. В Португалия съществува една свободна глобална платформа за младежи, които са подпомагани да завършат своето образование. Например, особено за младежи от Сирия. Образованието е много важно. Не само сега, но и на по-късен етап, когато приключи вратата. Войната. Като младеж, смятам, че сигурността, бъдещите планове и образованието са много важни поради тези причини много младежи търсят законовата миграция като свое решение. Затова, ако аз не изпълня тези условия, ако аз не мога да свърша това образование, аз тогава а, трябва да помисля нещо друго. Да подготвя. И именно трябва да бъдат променени правилата за признаване а, на а, квалификациите за да а, бъдат облегчени младежите. Трябва да бъдат премахнати а, проблемите. Трябва наистина хората два пъти да премислят преди да решат да се преместят. И дори и те да са се преместили и мигрирали, те бъдат, биват връщани обратно. Трябва най-добрата връзка, която можем да направим с младежите, с младото поколение, това е да бъдат обвързани с младежите тук в Европа, да бъдат съществена част от живота тук. Защото младите хора наистина могат да подпомогнат и да обогатят обществото. Нужно е време, усилие и да работим заедно. Но, но, но тази помощ наистина ще бъде а, ще доведе до положителни резултати тук. Трима има депутати могат да се изкажат Франк и Силви. С еми, депутат С, номер 7. Франк Енгел, и думата. Благодаря, Клод. Признаването на квалификацията и на уменията продължава да е сериозен проблем в Европейския съюз много ми е странно, не мога да разбера, просто не можем да се справим с това. Нещата трябва да са сходни, нашата образователна система. Ако имате диплома от Копенхаген, искате след това се преместите в Мадрид, би следвало в Испания да кажат, добре, продължи с това, което вече имаш. Това е ключов елемент а също така и имайки предвид за завършване на образованието, както вие казахте. Без значение къде сте учили, в Еритрея, в Сирия и така нататък. И ако нищо не ви бъде признато, това няма да ви помогне. Трябва да променим подхода си към този въпрос. И в крайна сметка аз не знам дали ще се справим с квотите за законовата, законовата иммиграция в Европейския съюз. Не знам. Дори да имаме една единна система с критерии и правила. Нуждаем се от една единна политика, логика. Но все пак да не забравяме, че има и Шенгенската зона. Ако, надявам се тя да продължи да съществува, не знам. Към момента още не съм, не съм сигурен. Но това, което чухме, колеги, мисля, че е много важно. По време на преди година, година и половина имахме дебат в Европейския парламент. И аз се запознах с малко статистика. Европейски граждани, които живеят в извън Европейския съюз и техните а, семейства и наследници. Много повече, отколкото са, а, фли, а, са а, мигрантите, които са при нас. Тоест, миграция, и миграция, и емиграция винаги е съществувала. И всъщност емигрантите са били много повече, отколкото иммигрантите. Ние не можем да бъдем на затворена на крепост. Нашата територия беше наричана, е била наричана Новия свят – което искам да кажа, че един мигрант никога не може да бъде разглеждан като престъпник само защото е мигрант. Имаше времена в Люксембург, когато а, особено северната част беше толкова бедна, че хората емигрираха в щатите. Не са имали виза, тръгвали са, никой не ги е връщал в приемен център, никой не, ги, е- не им казва, че трябва да се върнат обратно. Това е едно основно човешко право. Да търси своята безопасност, щастие някъд на друго място. Не бива да забравяме това основно човешко право. Благодаря за вашите усилия. Благодаря, Франк. Номер 7. Сега може да отговори Ева. Имаш думата. Благодаря на Ана и на Нур за чудесното изказване. Прекрасна е тази идея на Сири, да се предостави възможност на сирийски беженци и кандидати за обежище да завършат своето образование. И за всички е ясно, че е много важно тези хора да имат умения, които ще бъдат от полза по-късно Има объркване между мигранти и търсище обежище. Ние е, представихме концепцията за а, сините карти за хора, с, които са високо квалифицирани. Мисля, че това е опасно спрямо търсещите обежище. Не бива да разграничаваме между тези категории. Не бива да привилегироваме едни спрямо други. Всички хора имат право на сигурност и безопасност. Не бива да се объркват категориите, но сте прави, че ние не предоставяме достатъчно законови възможности на хората да дойдат в Европа. Ние в Гърция, например, работим много, за да предоставим законови възможности на търсещите обежище да работят или на мигрантите да влязат в Европа. Но за съжаление тези въпроси не намериха одобрението на мнозинството в парламента. Благодаря ви, че дойдохте при нас да ни припомните какви са нашите ангажименти. Благодаря, Ева. Последния член на парламента, номер 9, Силви Гагион. Ще говоря на френски. Това, което ще кажа, няма много да се различава от казаното от Франки Ева преди малко, защото и аз смятам, че е необходимо да се създадат правни пътища в миграционната политика и това е много важен част от нея всъщност. Защото ако не установим такива правни пътища за законна миграция, ще продължат да процъфтяват пътищата за незаконната миграция, които облагодетелстват само една категория лица, а именно трафикантите границите на мигранти. Така че, ако не погледнем нещата право в очите и не признаем, че една част от преселенията на хората не върви задължително от юг на север, а в други посоки. И така че ако не признаем нещата такива каквито са, няма да имаме никакви резултати. На следващо място, много правилно казахте, че въпросът за образованието е много важен. Точно там трябва да се работи, но по един изключително постепенен и последователен начин. Споменахте уменията, които да бъдат съпоставени с работните места, профилите на лицата и техните умения да бъдат съпоставени с работните места в Съюза. А това в момента още не го нямаме като възможност. И Франк го каза, нямаме едно и също разбиране за образователни системи и следователно не успяваме да преодолем проблема с недостига. И има и напрежение в резултат от това. Така че е, проблема не е само свързан с мигрантите и е, гражданите на третите държави. И на последно място, също съм съгласна с колегите по този въпрос, трябва да спрем да говорим само за свръхквалифицирани е, профили, защото в Европейския съюз има профили с не толкова високо ниво на квалификация и тук е критика към системата с синята карта, че тя се отнася по-скоро към по-високо квалифицирани лица. По този начин най-уязвимите, тези, които имат най-голяма потребност от адаптирано образование, са най-ощетени. Благодаря. Председателя, благодаря си ви. Сега ще чуем реакции. Първо от Ана, след това от Нур. Благодаря. Първо искам да говоря за системата с квотите. Малко се стряскам, когато се чуят квоти първоначално, защото квотите оставят впечатлението, че държавите членки са задължени да приемат мигранти и не знаем какво е качеството на приема на тези мигранти особено неспособността за изпълнение на някои основни правила или предоставяне на работно място. Така че винаги е, стои въпроса кой ще проследява изпълнението? Европейския съюз, държавите членки ли? Кой ще е органа, който ще извършва проследяването? От коментарите ви трябва да кажа, че съм съгласна, че не трябва да се прави голямо разграничение между високо образовани мигранти и мигранти с по-низко образование. Затова в предложението ми съдържа повече образование, обучение, защото смятам, че социалната среда и паспорта не трябва да предопределят бъдещето на човек. Всеки заслужава равни възможности за образование, независимо от това откъде идва и ние трябва да го предоставим. Благодаря. Норма Клаха. А, много се радвам, че успяваме да споделим и личен опит. Да, трябва да погледнем фактите право в очите. Относно законната миграция и незаконната. Всъщност ако не давате възможно на лице, което е, може да работи в Европа или да учи в Европа, той ще се опита да стигне в Европа по незаконни пътища. Иска, бя, на мен ми беше отказана виза за Обединеното кралство заради сирийския ми происход. Това се случва ежедневно. Поне 100 човека от, наша, от, от моята страна не могат да дойдат в Европа, за да учат, за да се видят с роднините си, въпреки че са хора с магистърска степен, докторска степен, те имат високо ниво на образование вече, но не се взема това предвид, отказва им се достъп поради тяхния паспорт. Ето по този начин тези хора биват изтласкани по пътя на незаконната миграция. И хората, които тръгват а, по пътя на незаконната миграция и беженския път е висок. Ако обаче противодействаме на това, той ще намалее. Така че образованието е важно и ако отправим посланието, че на тези хора се дава възможност да дойдат в Европа и да завършат образованието си, това ще е страхотен шанс за нас. Така че много е важно сега да помислим как можем да приобщим хората, които искат да довършат образованието си в Европейския съюз по един законен начин. Благодаря. Председателя. Благодаря от името на колегите от членове на парламента. Искам да ви благодаря и да ви кажа колко сме впечатлени от начина по който говорихте днес с една честност, точност. Не е лесно да се говори така точно. Освен това се вписахте и в отреденото време, което много от нашите колеги не могат да направят. Така че вие наистина сте гордост за събитието среща на Европейската младеж. Виждам, че колегите напускат залата. Искам да благодаря на, на всички спомогнали за това събитие, на координаторите, за това успешно събитие в Страсбург и в частност да благодаря на трима ви. Накрая става ясно, че това, което чухте от колегите членове на парламента, беше една много а, и добра и ясна реакция на вашите идеи. Изслушахме ви внимателно и ще вземем предвид вашите идеи по тези жизненно важни въпроси за нашата работа. Така, вие сте нашето бъдеще и е важно да чуем какво мислите вие за него. И а, вие приключихте с а, апелиране за действие в областта на политиката за обежища. Благодаря и на колегите, които коментираха. Желая ви успех и в бъдещето и в организацията на срещата на Европейската младеж. Благодаря. Colleagues, will proceed with the agenda. Продължаваме по дневния ред. Um, Колеги, е, преминаваме към следващата точка, пета в дневния ред е, за Европейската прокуратура. Ще чуем представяне на актуалното състояние от председателството на съвета и от Европейската комисия. Поканихме ги тук, за да ни информират за актуалното състояние по преговорите на регламента за Европейската прокуратура. Знаете, че по договор се изисква този регламент да бъде посрещнат с един, прият с единодушие в съвета и да бъде утвърден от парламента. Новата Европейска прокуратура ще е, гарантира на наказателно преследване на правонарушители, както се посочва в директивата ПИФ за защитата на финансовите интереси на Съюза, която в момента се преговаря между съвета и парламента. Така че резултат от тези преговори ще, ще е особено важен за работата на Европейската прокуратура. Сега ще дам думата първо на Хуан Фернандо, за да представи актуалното състояние по преговорите за директивата ПИФ. След това ще дам думата на представителите на председателството на съвета и на комисията. Господин Лопес Агилар, ако сте готови, е, заповядайте, за да представите актуалното състояние. След това продължаваме. Имате думата. Благодаря, господин председател. Много правилно казахте, че и двете инициативи са взаимосвързани. Директивата ПИФ за защита на финансовите интереси, както и Европейската прокуратура са две взаимосвързани неща. И всъщност приемането на директивата ПИФ е предопределящо, за да може да се осъществи и да започне да функционира Европейската прокуратура. Ето защо е важно да се договорим и да имаме пробив в преговорите по директивата ПИФ. Какво става там? Тя се блокира от съвета от години насам. Да не забравяме, че комисията прие инициативата за законодателно предложение още през 2012 година, преди 4 години и половина. Имахме съгласие на първо четене, по-скоро позиция, поправя се оратора по е, предложението през април 2014 година. Две години и половина са изтекли от тогава. Искаме да стигнем до позиция на второ четене и за тази цел съвета и парламента са провели 6 заседания за триалога, като основният проблем, поради който толкова много време се блокира директивата ПИФ, е включването на измамите с ДДС. Включването им в приложното поле на директивата. Това е изключително важен въпрос за нас. Нашата позиция е, че ДДС измамите трябва да са в приложното поле на директивата и това беше и тематиката на много срещи между съвета и е, нас, Европейския парламент, в рамките на триалога. На последното заседание на триалога, миналата седмица в Страсбург, съвета показа готовност да стигне до компромис с Европейския парламент и трябва да се възползваме от тази възможност да придвижим нещата. Съвета настоява прага за включване на ДДС измамите в приложното на поле на директивата да е определен на поне 10 милиона евро. Става въпрос за широкомащабни измами, много по-големи защото базата за измами с данъчни измами е много по-ниска. Тук се опитваме да постигнем компромис, да свалим този прак, като резервната ни позиция е 1 милион евро да е прага или в случаи с две или три държави членки – Но така както стоят нещата, може би ще е, се договорим за 5 милиона евро. Още веднъж продължаваме да търсим компромиси в следващата заседание за триалога, което ще се проведе утре. Съвета включва и други елементи в сделката, като например измами с обществени поръчки. Поради някаква причина съвета отегли измамите с обществени поръчки от гамата на правонарушения, които да са предмет на наказателно преследване от Европейската прокуратура. Ние искаме тези измами да присъстват в приложното поле на директивата. Тук също навлиза въпроса и за санкции срещу юридически или е, също физически лица, извинете, и до 4 години лишаване от свобода. Тук съвета държи на своето предложение за праг. можем да приемем и праг от 100 000 евро с минимален максимален праг вместо първоначалната ни позиция, която беше праг от 50 000 евро. И накрая Давностните срокове, както са по член 12, тук доста преговаряме с съвета. Приехме 5 годишен давностен сток, който да бъде свален до 3 години, когато преустановявания или суспендирания се предвиждат по национално право. Това е посоката на компромиса. Съвета показа готовност да направи компромиса за измамите с ДДС и мисля, че трябва да се възползваме от тази възможност, за да приключим работа по директивата. Защото ако не приключим с тази директивата, директива Европейска прокуратура няма да има. И това е в резултат от липса на единодушие в рамките на съвета. Няколко държави се отказват от инициативата. Това разбрахме ние. Има сериозен риск от това. Така че е, много е важно да приключим работа по директивата ПИФ е, и надявам се това да стане още утре. Благодаря. Председателя благодаря Хуан Фернандо за актуалната информация за ПИФ. Днес имаме генералния директор на Министерство на правосъдието на Словакия, за да ни каже до къде са стигнали преговорите съвета. Благодаря, господин председател. Здравейте на всички. Искам да потвърдя казането от господин Лопес Агилар – Много близко сме до постигане на съгласие по директивата ПИФ и реализиране на Европейската прокуратура. Обяснихме това на държавите членки – Някои държави членки успяха да променят позицията си, защото ако си спомняте, още през юни месец немалко от тях бяха против това измамите с ДДС да влизат в приложното поле. На последното заседание на Корепер някои страни все още не бяха убедени, но на базата на информацията, която пристига от тях, изглежда, че заседанието на Корепер утре ще е още по-положително в това отношение от предходното заседание и се надявам да постигнем съгласие. Стои въпроса за това, кои ще са приложимите правила за гласуване, новите или старите, но мисля, че в най-тежкия случай ще трябва, най-лошия случай, ще трябва да изчакаме до април месец, когато влизат в сила новите правила и тогава, от тогава не могат да се прилагат старите в съвета. Относно Европейската прокуратура, нейното бъдеще зависи от директивата ПИФ, която да включва в приложното си поле измамите с ДДС. Това е много важно не само за парламента, но и за много държави членки, защото в противен случай за Европейската прокуратура няма да има достатъчно висок брой държави членки. Председателството знае, че за да функционира ефикасно Европейската прокуратура е необходимо поне 20 държави членки да участват в функционирането на тази служба. И председателството води интензивни дискусии по директивата ПИФ, както и в Министерството и на финансите се работи много. По директивата сме довършили някои останали разпоредби, което не бе свършено в предходното председателство. Тук искам да благодаря на, на Люксембургското и на Холандското председателство, които активно работиха по това досие. Също така за това спомогна позицията на Холандския парламент. Знаете колко сериозно усилие е за Министерството на правосъдие да работи по това досие, въпреки че позицията на парламента беше отрицателна. Така че успяхме да приведем в краен вариант останалите разпоредби, но имаше замразяване на някои от тях по време на съветите на министрите поради липса на единодушие. А единодушие ни трябва Имаше голям брой бележки под линия, над 100, и те изразяваха различни позиции на държавите членки по важни разпоредби. Затова решихме да възприемем един различен подход и Досието бе отнесено от работната група по наказателно право към министрите, които помолихме да номинират Шерпи, за да работят те по него. Това беше сериозно изпитание по време на нашето председателство и очакваме доклада на парламента също. Но за директивата ПИФ и Европейската прокуратура мога да кажа, че дискусиите са натоварени. Има определени шерпи от министрите и по този начин се работи в положителна атмосфера, за да постигнем компромис. И сме постигнали съгласие по повечето недовършени разпоредби. Както казах, работим по бележките под линия. Нещо, което не беше лесно. Някои подробности още трябва да се обсъждат, като през цялото време преговорите са при условие, че няма съгласие по нищо, докато няма съгласие по цяло, целият текст. Тъй като това е един пакет и не може да постигнем съгласие по една разпоредба, без да се вземат предвид останалите. Така че трябва да одобрим целия пакет и всяка държава членка трябва да прецени, че пакета е достатъчно ефикасен, има добавена стойност, че е европейски. И от обратната връзка, която идва от държавите членки, става ясно, че почти сме стигнали този етап – Член 20, трета алинея изглежда най-проблемна. Тя е много важна и за нас, и за парламента. Тук трябва да кажа, че поддържаме връзка с представителите на парламента неформално също и от тях получихме информация, че определени разпоредби са изключително важни и тази е от тях. И именно за това и тази разпоредба е такова затруднение, защото се стремим предложението в крайна сметка да е приемливо и за парламента, Нещо, което не е толкова лесно. Има някои подробности, които да се уточнят, но почти сме ги разрешили. Проблемът е, че на съвета, на, съвета през декември няма да има единодушие. Знаем, че поне една държава ще гласува против. Освен ако няма големи промени, защото холандския парламент задължи министъра да не подкрепи предложението. Друга държава под въпрос е Швеция. Защото тяхната парламентарна комисия по правосъдие е против предложението. Холандския и шведския парламент имат а, изпитват неохота поради жълтата карта. Аргументите им са много сходни, те се отнасят до субсидиарността. Но за Швеция още нещата не са окончателни, защото парламентарната комисия по европейски въпроси решава, а не тази по правосъдие, макар че тя обикновено ще се съобрази с тази на комисията по правосъдие по това досие. И поради позицията на Холандския парламент е ясно, че няма да има единодушие. Нещо, което се очакваше от законодателя при приемането на член 86 от договора. Нещата още са отворени. Водят се консултации с държавите членки и ще видим кои ще могат да гласуват за засилено сътрудничество. Още веднъж ще кажа, няма да изберем този вариант за засилено сътрудничество, ако няма поне 20 държави членки, които го подкрепят. Това е жизненно важна бройка, за да имаме ефикасна европейска прокуратура за добавена стойност и да бъде европейска. и с това ще спра до тук. uh, искам да ви напомня, тъй като много от евродепутати искат да навлязат детайли, така че ако имате нещо, uh, може да зададете после въпроси проблеми със съвета, на кои, за които си даваме сметка. Така че нека всичко да, изказванията да са по-кратки, да чуем представителя на комисията. Моля ви да бъде стегнато и аргументирано, защото ще има много въпроси. Благодаря. Благодаря, господин председател. Добро утро. Ще бъда кратък. Искам да изразя първо високата ни оценка за това заседание. Днес то е много важно. Важно е това, че наблюдавате напредъка по досието и се радвам, че господин Агелар и словашкото председателство има това усещане за напредък и то е благодарение на работата на словашкото председателство, което по много откровен начин ни каза къде се намираме, така че имаме една пълна картина на нещата. Ние сме уверени, че ще се стигне договореност по тази директива тази година и подкрепяме идеята че това е пакет, в който вървят върват заедно директивата ПИФ и прокуратурата. Съгласни сме, че прага от 10 милиона е твърде висок, 5 милиона е по-добре, тъй като а, ще са по-осезаеми преимуществата на а, прокуратурата. И подкрепяме това, което каза и господина Агилара. По е, прокуратурата сме съгласни, че трябва да се включва в компетенцията и да има добавена стойност. Но има две други неща, които също трябва да погледнем в текста, като например компетенцията, критериите за компетентност, задълженията за отчета, но сме, сме сигурни, че всичко това ще се реши в процеса с шерпите, за който тук чухме от министъра. Ние подкрепяме всички усилия, които прави председателството за да постигне на един разумен и балансиран компромис, което да не, който да не понижи добавената стойност на директивата. По сътрудничеството трябва да видим къде сме и а, по време на съвета на министрите на правосъдието целта ще бъде да постигнем едно, а, един възможно най-голям консенсус. Благодаря много. Сега отивам преди да дам думите, искам да ви напомня, че докладчика е госпожа Матера. И нея няма и ще има а, не, заместник. Благодаря, господин председателю. Моля да извините госпожа Матера, която в момента е в отпуск по майчинство, но тя ме помоли да прочита няколко бележки от нейно име и сега е ключово време и за регламента за прокуратурата и директивата ПИФ. Тази директива е съществено условия за приемане на предложеният регламент по Европейската прокуратура, който ще създаде съюзен прокуратура, така че да могат да се подвеждат под отговорност нарушителите. Призовава се за интегриран подход към измамите по ДДС, избягване на данъчното облагане, корупции, за засилване на много а, странната координация между държавите членки и евро... институциите на Европейския съюз. Включването на ДДС, измамата в директивата ПИФ е изключително важно, тъй като а, няколко пъти това бе изтъквано. Ние се ние а, се доверяваме на нашите съдокладчици, които очакват положителен изход от това досие. След като бъде прията директивата ПИФ, трябва да финализира позицията по текстовете за прокуратурата, които разписват независим и ефективна прокуратура. Искам да подкрепя позицията на Европейския парламент, така както бе залегнала в резолюцията, гласувана през септември, която призовава за създаване на една служба за ясно очертани компетенции, която сътрудничи ефективно с другите агенции на Европейския Европейския съюз. Ние следим отблизо най-скорошните развития в съвета и аз си давам сметка за сложността и крехкостта на ситуацията по отношение на двата, двете досиета в всичко трябва да бъде дискутирано и това ще стане скоро и аз се надявам, че още имаме шанс успешно да приключим работата по директивата ПИВ и да постигнем договореност в съвета по отношение на единодушие за прокуратурата, така че да се започне преглед по съответната процедура. На последно място госпожа Матера би желала да изкаже висока оценка за огромната работа, извършена и по двете досиета. Благодаря. Благодаря. Благодаря. А, Силвия Вон, докладчик Сянка. Много благодаря, господин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 слушах някои много оптимистични слова, но съм много разочарован. Разочарован съм, че исканията на парламента не са взети предвид по отношение на службата на прокурора. Аз съм разочарован от това, че съвета от гледна точка на единодуши иска да ограничи компетенциите и а, капацитета и се чуда за на истинската добавена стойност на тази структура. Съвета на, предложението на съвета по корупция е такова, че то няма да може да бъде приложено. А, освен ако щетите са повече от 50% от а, общото. Аз настоявам това да се преформулира, като се даде приоритет на прокуратурата. Наистина а, и а, е, националните служби трябва да имат последната дума. Съжалявам, но мисля, че това решение трябва да бъде направено от независим орган на е, Сметната палата, защото разпределението на правомощия е един казус. Си аз имам въпрос, ще се дискутира ли това а, е, в съвета? А, какъв процент горе-долу държави членки ще го отвърлят? Ако не е съда, то поне националните съдилища. Втори елемент по отношение на ПИФ. Трябва да кажа, че съм скептичен, защото 10 милиона евро прака за измама по ДДС сериозно ще подкопаят компетенциите на службата на прокурора. Това са цифрите, които ми бяха казани. Разбира се, можем да ги проверим. Та, видели ли сте колко дела ще разглежда прокуратурата с един толкова висок прак. Направили ли сте такава оценка? Защото като цяло аз имам доста сериозен проблем с това. Общественото мнение гледа към нас по този въпрос и трябва да кажа, че съм силно скептичен. И предвид реакциите на холандския и шведския парламент, които не искат да има засилено сътрудничество. Аз мятам, че ще има риск други държави членки да не се присъединят към Европейската прокуратура. Така че това е един философски дебат дали да направим една малка, няко, една мал, няколко малки крачки или няколко по-амбициозни, по-големи крачки, аз лично не мисля, да, че е добре да се санкционира практиката с малките стъпки, защото Европейската прокуратура е невероятен напредък за борбата срещу измамите в Европа и е, Европейския съюз се нуждае от този напредък, не бива да се лишаваме от него, затова призовавам председателството да работи по текста и да не изключва отварянето на текста и работата по него, защото се нуждаем от него. Аз съм много критично настроен към него, макар че знам, че са положени усилия и знам, че комисията е много близка с позицията на парламента, за което и благодаря и се радвам, но определено не съм убеден, че сме постигнали значителен напредък по едно жизненно важно досие за възстановяването на доверието в европейските институции и гражданите и гражданите на тях, в тях. Благодаря. Господин Дженовски Томов, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателството на съвета и на комисията, както и на докладчика, който ни представи резултатите от тристранната среща. Аз съм федералист. Това е известно. Аз участвам а, аз съм е, един от е, чешките федералисти и като такъв изобщо не мога да се съглася с предложението. Напълно съм съгласен с колегите, изказали се преди мен. Може ли да ми отговорите на въпроса, колко ще струва тази прокуратура? Кой ще плати за Европейската прокуратура? Къде ще бъде седалището? Нуждаем се от отговори на тези конкретни въпроси. Ние, европейските депутати, не всички сме докладчици или докладчици в сянка. Въпреки това се интересуваме от темата. Ние разговаряме с прокурорите в нашите собствени страни. И виждаме, че посоката, в която се развива проекта Европейска прокуратура, поражда доста въпросителни. Когато се запознах с предварителните разчети, финансови разчети, за мен това беше смешно. Знам колко струва Евроюст. Знам как, колко струват други подобни агенции. Така че предварителните финансови разчети, които ни представихте, са просто смешни. Средствата са твърде малко. Тук става въпрос за борба с измами, които възлизат на 10 милиона евро. Много висок е този праг. В Словакия общите загуби възлизат на 1 милиард евро. Само 40 случая могат да стигнат до този прак от 40 милиона. В Чехия това са 20 случая. Дори в Полша. И ако вземете само тези три държави членки, ще видим, че Европейската прокуратура би следвало да работи годишно по 100 случая само в тези три държави. Един нормален прокурор разглежда от между 6 до 8 случая годишно, за да бъде ефективен. А тук става въпрос за измами с ДДС. Това са досиета, сто, хиляди страници. Представете си прокурор, който да разглежда тези случаи. Той не само следва да има юридически познания, но и економически познания. В Словакия това ще е един прокурор, в Чехия това ще са трима-четирима, в Польша може би само един също. Сега не искам да бъда твърде голям скептик, но на следващите дискусии по ЕПО, по Европейската прокуратура, нека да обсъждаме въпроси по същество. Като, например, кой ще отпуска средствата, как ще се гарантира финансирането на, на Европейската прокуратура – вие каза, тук се казва, че ще има съвместен офис с Евроюст. Ми, това е смешно. От години работя с Евроюст. Не мога да си представя, че директорът на а, Европейската прокуратура ще има една секретарка с директора на Евроюст. Това е просто смешно. Детайлите са важни. Чешка република. Ако един прокурор има една наистина много добра секретарка, то тя ще печели 700 евро на месец. Е, ако получи някакви бонуси, 900 евро. Колко, например, трябва да получава секретарката на един европейски прокурор в Чехия? Може би 2500 евро. Ами колко ще получава самия прокурор? 3000 евро, може би. И моля ви, имайте предвид, Всеки в Чехия, който желая да стане, да работи като европейски прокурор, той не желая да работи повече като прокурор в чешката правосъдна система. Именно защото тези хора получават много малко пари. Един европейски а, прокурор би следвало да получава 10 000 евро заплата. Катерина, ще ви помоля кратка интервенция да направите и после последните думи, защото в 11.30 имаме и слушваме. Много, ако кратко, моля. Ева Жули има думата. Благодаря, господин председател. На първо място благодаря на словашкото председателство за вложената енергия, за да се приключи работата по директивата ПИФ и установяването на Европейска прокуратура. Искам да подчертая, че ако успеем да постигнем сделка, това ще доведе до радикална промяна. Европейската прокуратура, дори при условията, които бяха решени при последните преговори, е, е много добра. Дори с структурата, която се предвижда днес, би представлявала една революция. И мисля, че мнозина от вас не разбират изцяло какво означава това. Това означава края на диктата на потребността да се използват задължителни комисионни в международни ситуации. Ситуация, Европейската прокуратура ще позволи разследване на всич, във всички държави членки, които са намесени в делото и това ще промени ситуацията коренно. А, не бива да подценяваме значението на прага за ДДС. Аз самата съм прокурор и адвокат и мога от собствен опит да кажа, че измамите с ДДС бързо стигат до високи суми. Да не забравяме френското дело за квотите с ДДС за, ДДС за емисии стигна до 8 милиарда. Така че сумите са високи и обяснението за това е, че измамниците обикновено не са спирани при първото извършване на измама. Обикновено измамите продължават много време. Така че дори да се избере по-висок прак, аз би го приела, защото това ще измени коренно международното съдебно сътрудничество, а ние имам, ще имаме едно европейско сътрудничество с една задължително комплексна структура, защото тук се намесва въпроса за суверенитета но тя ще представлява и компромис. Ще има една европейска прокуратура, която ще работи с националните трибунали и мисля, че това ще е цената, която да заплатим, за да имаме тази институция и да се борим ефикасно с измамите. Освен това, разходите също не са такъв проблем защото ако се преборим с измамите с ДДС, ще има милиарди постъпления в бюджетите на държавите членки и е, косвени постъпления съответно в европейския бюджет. Така че аз съм готова да одобря предложението сега с така предложената структура и е много спешно да го одобрим по време на словашкото председателство, защото е, ще се забавим твърде много за този, това законодателно предложение. Така че пожелавам успехи на участващите в преговорите. Обнадежнена съм и може би е важно всеки от нас да се обърне към националните ни, пар... ни парламенти, за да подкрепят този проект, който ще придвижи Европейския съюз напред. Не, не, аз съм. Благодаря много на представителите на председателството и на комисията и на всички колеги, които направиха бележки и особено за задълбочената информация, която ни дадаха по една много важна инициатива, именно за прокуратурата и директивата ПИФ. Аз съм от една държава, която от 80-те години до днес се придвижи към една добра структура на правната дейност и за това ние подкрепяме всякакви усилия срещу организираната престъпност. Организираната престъпност разшири обхвата на своята дейност и и дори а, надхвърли границите на отделните държави което означава, че преместиха повече от дейностите си в формата на финансови престъпления и измами по ДДС. Това означава, че след това преместват и печалбите си другаде, в други географски места. Така че борбата с измамите по ДДС е на европейско ниво е изключително важно, но съм съгласен с коментарите на господина Гелар по директивата ПИФ и прокуратурата. Няма съмнение, че текстът, който обсъждаме днес е по-нисък от амбицията на парламента. Това е един текст, който ние подкреп, ще а, подкрепим а, общо, но това ще рече, че а, не, а, няма да означава, че а, имаме разнобой в а, този а, документ, защото а, става дума за борба с престъпността и аз а, много силно подкрепям одобряването и на двата документи защото по този начин ние насърчаваме съвета да постигне едно единодушие, което да вмени пълнокръвно значение на документа. И няма нужда да повтарям това, което казаха колегите. Изключително важно е, съществено е, възможно най-скоро да бъдат одобрени тези два документи. И това ще, разбира се, за предпочитане да бъде единодушно и аз ще призовавам съвета да работи в тази насока. Но така или иначе, важно е текста да бъде одобрен с възможно най-голям брой държави, които да го се включат. Много беше интересно заседанието днес и аз наистина се надявам на одобряване. Благодаря, Катрин. И ще помоля съвета дали искате да добавите нещо. Дали бе ясно всичко, което казаха евродепутатите? Някаква новина чухте ли от тях? Имате ли нещо, което искате да добавите или въпроси по отношение на реакцията на членовете на парламента днес? И моля пак възможно най-кратко. Благодаря за тази възможност да отговоря. Разбира се, по отношение на броя на държавите трябва три да зачеркнем веднага, защото знаете, това са Великобритания, Ирландия и Дания. Така че оставаме с 25 държави членки и вече Холандия каза не в парламента си, става 24. И не е възможно да имаме 28 в никой случай. Когато започвахме с 25, сега стават 24, така че трябва да видим, от тук тръгваме. Но все пак се надяваме, че ще можем да да имаме значим брой държави членки, които да се включат. За това а, а, държим на това. Що се отнася до член на 23б, разбира се, много чувствителна, деликатна тема, но трябва да погледнем на тази разпоредба и от друга гледна точка а, с вида нарушения. Например, а, когато ДДС и измамата е свързана с избягване на данъчно облагане, трябва двете заедно да бъдат наказателно преследвани. А, или пък някой друг вид престъпление. Т.е. трябва да имаме компетенция върху едно, но и върху всички останали, които са свързани с него. Така че член 20 е, линея 3 държи на това разширение, така че да се включват не само най-големите, но и много други около тях. Така че по този начин ще бъде разпоредбата по-ценна за държавите членки по отношение на санкциите, които ще бъдат наложени. И затова е така чувствителна тази точка. Що се отнася до това кой решава върху обхвата на компетенциите, това е Националният съд, националните съдалища, но също и Европейския съд. Той не е срещу това да има също компетентност, е, да има подсъдност, защото само това от националните съдилища няма да е достатъчно. Ако има въпроси за прилож... как ще се прилага, те отиват до Европейският съд и той решава по тези въпроси. Но но директна компетенция и те не желаят да имат. По отношение на прага, благодаря на господин Зеховски за данните, които ви представи тук. И макар и е общо да бе доста негативен в изказването си, но и бе много конкретен. Да, разбира се. Но докум... да, данните, които ви даде по отношение на, на а, Прага, ще има много различни казуси, но ние имаме най-различни такива а, дела. Ще има дела, които ще бъдат разглеждани от е, е, Европейската прокурорска служба. И по мое мнение, що се отнася до експертите, например, може би на национално ниво, тъй като те няма да са така добри, както във всички държави е, членки, но прокуратурата европейската ще ще идват огромна част от делата от ОЛАФ, който има организация, която има голям опит в това. Така че трябва преди всичко да има натрупан опит, компетентност и истинска компетентност по отношение на престъпленията, на, на нарушения, които са трудни за разследване на национално ниво, а също така поради трансграничния елемент защото едно преследване спира на границите, докато прокурорската служба ще има много по-добри възможности да разследва трансгранични нарушения поради правомощията, които създаваме за тази служба. Така че за това ще разчитаме на нея. Що се отнася до въпроса за това, кой ще разследва на национално ниво, Доколкото знам и съм запозната в чешката правна служба, имате принципа на законността, така че под 10 милиона прака няма да имате проблем да разследвате. А също вероятно и в други държави членки. По отношение на взаимоотношенията между участващите държ с неучастващите държави членки. Да, това ще е много важен въпрос. Той вече се обсъжда. Основният резултат от тази дискусия, че и участващите, и неучастващите, и комисията, всички сме а, под задължение на а, а, члена, който разписва а, правно сътрудничество, защото не можем да си позволим а, а, да, да, да влушаваме сътрудничеството си, което имаме с другите държави членки и с Европейския прокурор. Така че принципа на задължителност ни, ни, ни е за всички. И всички ще трябва да сътрудничат. Така че това с край на краищата няма да бъде проблем. Докъде стигнах, се пита оратора. Да, председателя, вече а, навлизаме във времето за следващата сесия, така че комисията иска да добави нещо много кратко, ако обичате, каза председателя. Господин председател, като знак на сътрудничество и то искрено много кратко, мисля, че за всички въпроси бе утре отговорено. Едно нещо искам да добавя, то е, че имаме нужда от вашата подкрепа също и по отношение на националните парламенти. Това вече го каза госпожа Жули, но аз мисля, че невъзможно, просто не мога да подчертая колко е важно да, да имаме съгласието на депутатите от националните парламенти. Важно е да поддържате връзка с тях, е, да настоявате, че те трябва да подкрепят е, в своите парламенти е, службата, така както изготвяме на прокурора. Благодаря и ако ми позволите, само от последното казано, да направя едно предвиждане и сам да кажа, че първо благодаря на евродепутатите за високото качество на вашето изказване и за това, че добър текст бе постигнат и много компетентни изказвания и че се стараете да привлечете възможно най-голям брой държави членки тук. Ще трябва да се борим за това предложение ясно, че сме далеч от постигнатата цел, от целта, която искаме да постигнете. Както и много от вас казаха, все още имаме проблеми, но ние си даваме сметка къде се намираме. Председателството е отворено, както виждате и нека да видим какъв е текста и да видим какви са реакциите но ясно е на всички как, какви са въпросите и къде се намират и държавите членки. Ние вече ги казахме имената на тези държави членки, с които имаме трудности, но аз съм радостен, че проведахме един много честен, откровен диалог по текста. Именно така трябваше да стане. И да видим от тук нататък какво ще стане и как ще реагираме на ревизирания текст и съм съгласен с казаното от комисията, че трябва да сме с ясно виждане за това, че трябва да подкрепим текста и да включим възможно най-голям брой държави. Благодаря на държавите членки за ангажимента им, за съпричастността към този документ. И сега да продължим консултациите по това досие. Благодаря. Колеги, сега преминаваме към нашето изслушване с Комисията за жените. Ще изчакам съпредседателката да дойде тук на подиума от Комисията ФЕМ. Да изчакаме няколко секунди. Моля ви, не напускайте залата.